Започваме с малко закъснение. И чаквахме да пристигнат повече участници. Вчера ние проведохме много интересно изслушване заедно с Комисията по околна среда, НВ. Това става за пръв път в тази формула. Двете комисии съвместно отговарят по този въпрос. Мисля, че изслушването ми е на много добре. Имате ли някакви бележки, свързани с дневния ред? Няма. В такъв случай считаме, че е прията. Приемане на протоколите от заседанията от 21-22 януари и от 27 януари. Ако нямате никакви възражения, ще ги считаме за одобрени. Преминаваме към четвърта точка. Съгласно решението на координаторите, заето на 21 януари и подкрепено от депутатите от нашата комисия, господин Декастро получи задачата да подготви от е, името на нашата комисия резолюция за световното изложение в Милано. С устен въпрос по този въпрос. Искам да дам думата на господин Дикастро. за да ни обясни какво е текущото състояние. Имате думата. Благодаря ви, господин председателю. Уважаеми колеги, резолюцията вече е изготвена. Можете да я намерите на английски язик. В тази резолюция аз се опитвам да направя равносметка и да се възползвам от дебатите и слушванията, проведени в Комисията по земеделие. Резолюцията ще бъде резолюция, внесена от Комисията Агри. Колегите могат да представят свои идеи, свои становища. Колегите от останалите парламентарни комисии, които проявяват интерес към това важно световно събитие, което ще се проведе на 1 май тази година, могат да дадат също своя принос. Проекто резолюцията до 25 февруари ще бъде на лице на всички официални езици. За сега съществува само на английски. Поради ограничения във времето и желанието ни да я приемем преди изложението, за това няма да имаме много време за разисквания, за представяне на изменения. Затова ви моля да обърнете спешно внимание на този проект. Тази резолюция ще бъде представена само няколко дни след началото на изложението. Така че днес обявявам срок до петък. Това е крайния срок за представяне на изменения. Вие разполагате вече с текста на английски язик. Ако искате да работите на собствения ви език, ще разполагате с няколко дни, защото на 25 ти ще са на лице останалите езикови версии. Надявам се, че ще изготвим добра резолюция. Ние сме водеща комисия по тези въпроси, защото ще бъдат разисквани въпросите на продоволствената сигурност, също въпроси, свързани с отпадъците, научните изследвания, устойчивото управление на природните ресурси. Всичко това са въпроси, които са на дневния ред на нашата парламентарна комисия. Радвам се, че нашата комисия е водеща и че ще представим официално проекторезолюцията в пленарна зала в Страсбург. Няма да има дебат в момента, това е само въведение. Искам да ви приканям всички групи, цялата ни парламентарна комисия да участва в нейното оформление. Крайният срок е 27 февруари. Тестът ще бъде на лице на всички езици до 25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 Моля ви да продължите да ръководите работата по това досие. Надявам се, че по този начин ще можем да дадем своя принос в рамките на определения срок, за да бъде резолюцията прията на пленарното заседание в Страсбург. Има превод днес на 20 езика без естонски, малтийски, словашки езици. Можем да преминем сега към пета точка – секторът на плодовете и зеленчуците след реформата от 2007 година. Ще обсъдим доклада, подготвен на господин Мелу. предвид на ситуацията с организациите на производителите и начина по който те управляват оперативните програми за европейските селски стопани. Тази организация все още не е достатъчна в този сектор. Трябва да има добро управление на този сектор – за да може да има намеса при необходимост. През януари, 21 януари, ние проведохме семинар, проведохме разискване по този въпрос, получихме важна информация и може да се каже, че днес сме готови за по-задълбочена дискусия. И сега искам да дам думата на господин докладчика. Имате думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Ние проведохме дискусии с заинтересованите страни от този сектор, както и с колегите. Опитахме се да разгледаме аспекти, които според нас са от съществено значение и които трябва да бъдат включени в окончателния документ. Ще се спра на някой от тях сега. От една страна, ние искаме да помогнем на организациите на производителите и на тяхното сформиране, както и да се гарантира бъдещето им. Искаме да разгледаме ситуацията в държавите членки и състоянието на организациите на производителите в тези страни. Беше изготвен доклад в Комисията по селско стопанство и бяха подчертани разликите между Северна и, и Южна Европа. Извинете. Понякога е въпроса за продоволствената верига, за супермаркетите и отрицателното им влияние също беше подчертана, беше разгледан въпроса за рентабилността. Трябва да имаме предвид, че е на лице конкуренция, но тя трябва да бъде лоялна конкуренция в сектора. Някои държави извън Европейския съюз не са толкова щедри в допускането на продукция от Европейския съюз на своите пазари, особено що се отнася до нетрайните продукти. Имаме проблеми, например, в Украина. Политическите проблеми там се разрастват, що се отнася до сектора. Организациите на производителите работят на пазари, които често се управляват от лица, които може да са добри фермери сами по себе си, но не са добри менеджери. Аз бих искал да получа мнението на колегите. Аз съм отворен за ваши предложения. Работихме с докладчиците в сянка от различните политически групи и съм убеден, че в крайна сметка ще изготвим документ, който ще отрази мнението на Европейския парламент. Благодаря ви. Благодаря ви. С това откриваме разискването. Госпожа Гулгера има думата. Oh. Госпожа Магинес или не? Muchas графия, сеньор eh, presidente. Много благодаря, господин председател. Добре, добър ден на всички. Да, наистина. Господин Мело, вашият доклад е много важен, важен за Европейския съюз като цяло, но специално за държави като моята България, извинете, Испания и региони като моя Андалусия, където овощарството, производството на плодове и зеленчуци е изключително важно. Принципно съм съгласна с предложенията в вашия доклад. Имам някои конкретни бележки обаче. Общата организация на пазарите на плодовете и зеленчуците дава добър резултат. Това в общи линии, разбира се, има какво да се направи, за да се подобри цялата система. Подобрения, които да подкрепят самите производители. Както вие самият посочихте, има неравновесие в производствената верига не само в областта на плодовете и зеленчуците, а и в голяма част от останалите съскостопански сектори. С други думи, асоциациите, сдруженията на производителите трябва да бъдат по-специално обект на нашето внимание. Нещо конкретно, което не дава добър резултат, поне според мен, е механизмът за превенция и реакция при кризи. Ето тук трябва да се замислим какво точно се случва и защо не реагираме в случаите на кризи като Ешерихия е Коли преди време или руското ембарго. Не се справяме просто. За това трябва да проучим на какво точно се дължи тази наша липса на действие. Това е според мен един от важните проблеми, които трябва да бъдат проучени в дълбочина и да им се намери разрешение. Имам предвид механизмите за е, реакция при кризи, които не дават добър резултат. Повтарям, смятам, че трябва да има още по-големи стимули за създаването, казвате вие, аз бих казала, за сливането и консолидирането на сдруженията на производители на плодове и зеленчуци, за да може просто тяхната сила, тяхната тежест в веригата да бъде по-голяма. В някои държави това е постигнато, в други има още какво да се желая. Следователно, смятам, че наистина има нужда от по-нататъчни мерки. По-нататъчни мерки, които да се изразяват, както казах, в консолидиране и сливане, ако е необходимо на тези професионални сдружения. Също така искам да кажа, че може би трябва да разпишем нова нормативна уредба. Затова вашият доклад може би е едно добро начало за разписването на обща европейска норматива за интерпрофесионалната уредба за момента такава има на национално равнище. Може би е време да започнем работа и по европейска такава, за да бъде гарантирана връзката между различните звена на производствената верига. Това са моите основни бележки. Някои други, ако ми хрумнат малко по-късно, ще ви ги представя под формата на и изменения, но като принцип съм съгласна и поздравявам с добре свършната работа. Благодаря. Е, много благодаря. Благодаря ви, колеги. Списъкът става все по-дълъг и по-дълъг, така че моля да е, взимате думата за не по-малко от минута, минута и половина. Т.е. за не повече от минута и половина. Докладчикът в сянка, господин Айтемар. Thank you, uh, благодаря ви, господин докладчик, за документа. Мисля, че и доклада на комисията също прави един полезен обзор на положението в сектора. Има сериозни различия между държавите членки, макар и да е постигнато известно съгласие. Има чисто културни разлики. В някои държави членки производ... производството е дребно мащабно, производителите са дребни и трудно се организират в а, сдружения. А такива сдружения са много важни в период на криза, както казаха колегите преди мен, така че да се постигне една силна пазарна позиция. Затова искам да подчертая, че нормите за конкуренцията трябва да са разписани по-ясно. Друго нещо, което искам да чуя от страна на комисията, е какво мисли по въпроса за, за правната сигурност. Организациите на производителите трябва да имат възможност да адаптират производствените си програми, така че насоките от комисията трябва да са по-ясни и, и по-бързо трябва да излязат с тях. Понякога отнема две години да излязат резултатите от одитите на комисията, на които трябва да почиват тия препоръки. След това, асоциираните организации на производителите е следващия въпрос. Това е сравнимо с кооперациите в млечния сектор. Мисля, че и нормите по отношение на тези организации трябва да са по-ясни. И накрая административното бреме, е, свързано с опазване на околната среда, е много, много голямо и то трябва да се намали. Благодаря. Господин Капуто, заповядайте. Благодаря, господин а, председател. Първо, благодаря на господин Мело, докладчика, за, за свършената работа. Докладът засяга редица страни по отношение на, на производството на плодове и зеленчуци. Това е един сектор, в който има много сериозна нелоялна конкуренция, е, така че са написани и ясно е, правилата. Трябва да подкрепим сектора на плодовете и зеленчуците, но в момента не, пред, не, не, не предвиждаме необходимата гъвкавост, която е необходима за системата. Някои от оперативните програми също никак не допринасят за, за това. Да се помогне на, на производителите. Всеки знае, че нивото на организираност в сектора все още е ниско в много държави членки и има много неща, които са пречки за, за производителите да, да се е, сдружават има пречки за правното признаване на, на Сдружение на производителите. След това, мерките за предотвратяване и управление на кризи. Те трябва да се е, съгласуват с е, е, взаимните фондове, така че да се защитят приходите на, на производителите в момент на криза руското ембарго, например, показа своето въздействие без механизма да успее да се задейства. Трябва да покажем на хората, че има стойност в усилията, които полагат. Затова и ние работим усърдно по това досие искам да ви призова да ми дадете малко повече време да ви запозная с това, което ние сме свършили. В много държави членки оперативните програми не функционират или функционират само до толкова, доколкото да се повиши стоеността на, произ... на производството. Трябва да се стимулира обаче търсенето. Важно е държавите членки да укрепят статута на организациите на производителите. Така ще могат оперативните програми да се е, управляват по-добре и да се прилагат по-добре. Трябва най-вече да са ясни приоритетите. Те трябва да са конкретни и целенасочени, така че да можем да измерваме успеха при постигането на целите, които сме си набелязали. Мисля, че това, че от това конкурентоспособността ще спечели. Втория важен момент е обучението и, и, и този въпрос се засяга и от господин Мело. Както казаха колеги преди мен, това, че сте добър сълскостопански производител, не означава, че сте добър е, е, менеджер и трябва да се предвиди обучение, обучение по тези въпроси. Благодаря. Госпожа Магине, заповядайте. Благодаря. Два много важни въпроси се засягат в доклада. Първо, нелоялната конкуренция и, и практиките, които в момента съществуват. И второ, административното бреме и сложните процедури, с които се сблъскват организациите на производителите. Аз приветствам включването на тези, на тези теми във вашия доклад. Полезно би било по отношение на, управ... на инструментите за управление на, на риска, това да се разгледа и в светлината на разликите между Европейския съюз и САЩ. Трябва да се види от какви системи може да се почерпи положителен опит. Мисля, че като цяло обаче докладът е отличен и ще бъде от голяма полза за сектора. Благодаря ви. Благодаря, господин Себастиан. Eh, Благодаря. Благодаря, господин Мелу. Вашия доклад наистина е много добър. Поздравления. Аз говорих с много от участниците в процеса и всички са в общи линии на едно и също мнение, с други думи положително. Бихме имали някои бележки, а именно тези, които са свързани с обедняването на селските стопани и изоставянето на селското стопанство като поминък. Това се дължи до известна степен на вноса от трети държави и на липсата на стимули, липсата на стимули подобно на преждаговорившата, която описа положението в Испания, в моята държава също се случва същото. Особено страдаме от кризите и последната по-специално с руското ембарго. За съжаление обаче в доклада не се споменава нищо за загубата на конкурентоспособност и на покупателна способност на селските стопани. Защо това е така, не може ли да се поправи? да включим нещо в доклада. В противен случай няма да отговорим на най-важната цел, а именно да гарантираме поминък на селските стопани, за да гарантираме бъдеще на селското стопанство. Освен това, смятам, че трябва да има конкретни предложения за това как да се повишат доходите на селските стопани. Благодаря. Grazie Presidente. Ringrazio anche il relatore Melo per l'ottimo lavoro svolto e, e sono contento che... Eh, господин председател, благодаря на господин Мело за чудесния доклад. Много се радвам, че изтъква някои от основните принципи в областта на сектора на плодовете и зеленчуците, както по отношение на, на потреблението и търсене, място. И, и е чудесно, че не, не се говори единствено за, за а, преработени изделия. Важно е, е продуктите от трети страни а, да се произвеждат по начин, който е сходен с задълженията, които трябва да изпълняват производителите у нас. Разгледахме данните в съобщенията на комисията и оттам става ясно, че като цяло а, намаляването на, на земеделските площи, които се използват за производство на плодове и зеленчуци, показва, че всяко едно стопанство всъщност се оказва, че, че, че намалява по размер. Това означава, че намаляват и, и приходите на тези стопанства, така че организациите на производителите е, биха били едно много добро решение за сектора. Така ще се покрепи тяхната конкурентоспособност. Само, че подхода трябва да бъде отдолу нагоре. Сдруженията трябва да, да се инициират отдолу е, е, и трябва да са свързани с професионални организации. Когато говорим за организации на производителите, не бива да изпускаме от поглед, че а, потребителите също могат да вземат участие. Всъщност трябва да бъдат насърчавани да вземат участие. Те могат да спомогнат за намаляване на, на разхищението, както и за укрепване на качеството. И накрая, реформата в сектора трябва да засегне и транспорта и логистиката в по-общ план, но най-вече транспорта. Благодаря. Благодаря господин Глезос. Благодаря, господин председател, драги колеги. Ако излезете на пазара някъде в, някъде в Европейския съюз да си купите плодове или зеленчуци, ще видите, че има изделия, които са а, произведени във всяка страна по света, почти с изключение а, на Европа. Това е резултат на 30 е, годишна е, неприемлива политика, която не дава възможност на изделията от, от Южна Европа да стигнат до общоевропейските пазари. Марокко, Либия, Израел са облагодетелствени е, партньори. Това, което става е, че е, именно тези изделия, които внасяме, намират, е, намират пазар в е, Европа. И това са изделия, които изместват продуктите, които се отглеждат в Португалия, Испания, Гърция, Италия. Затова е трудно да намерите гръцки изделия а на пазара в Гърция дори. И това е един много сериозен проблем, с който трябва да се заеме Европейския парламент. Благодаря. Господин Бегас. Благодаря. Моите поздравления на докладчика. Много добре си е свършил работата. По повод сега на организацията на сектора, искам да кажа следното, тъй като не го споделям. Не споделям разсъжденията за либерализирането в този сектор. Според мен не е достатъчно критичен анализът, който води до това заключение. В момента има много дълбоки неправди в организирането на сектора в различните държави и членки. Нещо, което доведе до опустяването, до обезлюдяването на много сълскостопански региони. Създава се един парадоксален контекст. Има дефицит, няма достатъчно производство, няма площи, няма стоки това от една страна. От друга страна не се използват в достатъчна степен всички стимули и всички помощи, които всъщност предоставяме. Само една трета част от всички помощи се освояват в крайна сметка. За това смятам, че трябва да се занимаем с този въпрос и да го разгледаме в една критична светлина, за да потърсим мерки. Мерки за разрешаване на този въпрос. Сега, е, не можем обаче да отделим нашият е, анализ от е, либерализацията. Не за всичко е виновна кризата, все пак виновна е, но отчасти части има някои продукти, няма, има някои продукти, плодове и зеленчуци, които горе-долу струват колкото е един хамбургер, но не се продава толкова колкото хамбургерите, просто защото хамбургера е на всеки ъгъл. В крайна сметка цените падат дори под костуемата цена, с което подбиват конкурентоспособността на производителите. Освен това, големите супермаркети големите търговски вериги притискат още повече производителите, за да изкопчат по-низки цени. За... Нека да се замислим защо процента сдружения е толкова нисък и защо 150 хиляди оборот е поставен като граница. Разбира се, това има данъчни и търговски основания, но има и социални такива, за които трябва да се замислим, ако искаме да дадем глътка въздух на семейното земеделие. И друго, което не трябва да забравяме е защо помощите не стигат там, откъдето най-много има нужда от тях. Благодаря. Благодаря, каза председателя. Дадох ви малко повече време, защото се докладчик в сянка, но се обръщам към всички останали да спазват времето си. Госпожа Пети, заповядайте. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Prije svega čestitam izvjestitelju gospodinu Melu na odlično obavljenom poslu. Smatram da je on kroz ovaj... Благодаря. Нека да поздравя докладчика господин Мело с чудесно свършената работа. Смятам, че Докладът въвежда представя най-важните характеристики всъщност за сектора и особено сдруженията на производителите. За мен като европарламентарист е изключително важно да положим всячески усилия, за да може с помощта на националните правителства да упростим системата. В Хрватска имаме само две е, професионални сдружения за, на млекопроизводителите и на производителите на плодове и зеленчуци. От разговорите си с тях стигам до извода, че биха били заинтересувани от сливане, от обединение, но този процес би бил толкова трудоемък, че са отказали в крайна сметка. По точки 6 и 7 от доклада смятам, че трябва да бъдат подчертани по-дебело, тъй като се отнасят именно за сдруженията на производителите, за това какво, как трябва да им се помогне, за да бъдат по-конкурентни на пазара. Благодаря. <clears throat> Благодаря, господин председател. Най-напред благодарности на господин Нуно Мело за проекто доклада му. Аз бих искала да засегна руското ембарго. Като нова евродепутатка искам да ви кажа, че ясно си давам сметка пред какви големи затруднения са изправени професионалните сдружения, за да имат достъп, за да се доберат до финансиране. По цял ден заседаваме, но в крайна сметка не пращаме нищо на сектора. Той не получава необходимото му финансиране и това не е маловажно. Всички представители на всички браншове трябва да знаят как могат да искат финансиране от кризисните резерви, както е случаят с Руси, руското ембарго. По повод на професионалните сдружения на производителите на плодове и зеленчуци. Важно е, разбира се, да се финансира и новаторството но не само новаторство в рамките на сдружения, а и индивидуално такова. Благодаря. Oui, merci, euh, monsieur le président. À mon tour de, de... Господин председател, аз също искам да благодаря на докладчика Мело. С него имаме доста сходства в гледните точки. Най-големия проблем е недостатъчната организация в сектора, което означава, че доста от производителите нямат подкрепа в момента. Особено най-малките производители са най-силно засегнати. И те имат много слаби позиции при преговорите. Те са и най-силно изложени на глобализацията, както беше споменато от много от ораторите тук. Няколко неща, които според мен са важни, за да се подобри или коригира тенденцията, която се наблюдава в доклада. Първо, да се подобри привлекателността на професионалните организации, да се подобри а, търговското качество на продукцията, да се подобрят а, средствата за управление и предотвратяване на кризи. Освен това, трябва да се опростят сегашните разпоредби, които се отнасят за сектора. Благодаря ви. Следващия депутат, господин Данта. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря също на докладчика за високото качество на неговата работа. По време на реформата на ОСП Парламентът и особено нашата комисия направиха доста предложения, но имаше и предложения, които не бяха одобрени по време на а, трилога. И това се отнася и до организацията на производителите. Има сложна административна процедура, свързана с а, организациите на производителите а, и конкуренцията, правото на а, конкуренция. Това ще е проект, който ще се разгледа от нашата комисия. Става дума за желанието на парламента да се направи това, както позволява договорът от Лисабон, за да могат да се ползват от такава възможност производителите от самото начало. Има разлики, както в фискална, така и социалната сфера в държавите членки. В някои държави членки е трудно да се постигне намеса, тъй като интервенционните цени са фиксирани твърде ниско в сравнение с производствените разходи. Интервенционната цена трябва да отчита нивото на развитие на съответните страни. Госпожа Сенра. Е, gracias, Много благодаря, господин председател. Когато човек изоставя политиките, обществената стратегия и всичко се остава в ръцете на частния пазар, всъщност крайната, е, крайният резултат е гигантско отслабване на сектора. И в този именно контекст тези професионални организации, които бяха създадени на времето, всъщност не служат за нищо, а са само една козметика на грозното лице на действителността. Действителността, която всъщност е следната. Всеки ден селските стопани обедняват. Докато не намерим начин да анализираме и да разкритикуваме грешките, които сме допуснали и да признаем докъде сме докарали селско-стопанският сектор с либерализацията, няма да стигнем до никъде. Докато не се умеем да превърнем ценообразуването в центъра на селскостопанската политика, до никъде няма да стигнем. И от друга страна, все пак искам да поздравя докладчика, но да му кажа, че това, което току-що казах, липсва. А това е важен анализ, това са важни предложения и накрая, ако позволите да кажа, следното, че не трябва да се свързват помощите в случай на криза, като руското ембарго, не бива да се свързва това с сдруженията. Това трябва да бъде свободно взето решение. Ако някой сектор не желая да се сдружава, това е защото сдруженията не са разрешението на проблемите. Благодаря. Dziękuję. пан посел Лазон. Пан посел Лазон. <coughs> Oui, merci, Monsieur le Président. La situation du... Не можем да гарантираме Сдружение на френските производители заради трудностите. Трудностите, които се дължат до известна степен и на вноса. Вносът причинява затруднения в някои сектори по по-голяма степен, отколкото в други, например картофите, чиято цена пада главоловно. Също така искам да почетая още нещо, което трябва да ни стряска, а именно натиска, който оказват големите търговски вериги върху местните производители. Освен това, селските стопани са, не могат да създават работни места в такава степен, в каквато биха искали, заради именно тези търговски вериги, които изкупуват продукцията им двойно и тройно по-скъпо, отколкото те биха продали. Благодаря. Господин Валкарсъл. Благодаря, господин председател. Започвам аз с поздравления за господин Мело. Наистина, плодовете и зеленчуците са изключително важен сектор в много държави членки, особено в средиземноморската част и в региона Мурсия, в моята държава и Испания. Това е всъщност стожера, гръбнака на социалната ни тъкан и на економиката. По този повод всички сме наясно с важността на този сектор и за това искам да почертая някои точки, като например подкрепата на Сдруженията на производителите, подкрепа, която трябва да оказва своето влияние, ако е необходимо да се изтеглят от пазара дадени продукти, за да се избегне спад на цените. Освен това, помощ, освен това натиска, който получават, натиск, който са подложени производителите от страна на големите търговски вериги, както и помощите, които могат да ползват в отговор на някои кризисни ситуации, като, например, руското ембарго. Ето това са моите бележки. Благодаря. Кой е пани посел Харенс Гарсия? Харенс Гарсия. Много благодаря. Аз смятам, че за момента нещата стоят задоволително. Разбира се, колкото и да е задоволително то може да бъде подобрено. И подобренията, предложени на Нуно, от Нуно Мело, са много добре премерени. Благодаря за анализът му. По повод на анализа на Сдруженията на производителите, аз съм с него и съм определено за идеята, която той лансира, а именно, че все още не са достатъчно действащи механизмите за реакция на кризи. Там, където казва докладчика, че трябва да има реципрочност в връзките с трети държави, а именно, че тези трети, вносители от трети държави трябва да отговарят на изискванията, на които отговарят производителите от държавите членки. И накрая ролята, която изпълняват производителите в търговската хранителна верига. Госпожа Магинес вече го изложи, няма да повтарям, но ви казвам изрично, че съм за разписването на европейска норматива за търговската хранителна верига. Сега по повод на цените за изтегляне на съскосопанска продукция от пазара, те трябва да бъдат ревизирани. И накрая, може би, увеличаване на процента бюджет, с който разполагат фондовете за селското стопанство, но в общи линии съм съгласна и много удовлетворена от доклада и ще представя малко изменения. Благодаря. Господин Дорфман има думата. Благодаря, господин председател. Аз съм съгласен с казаното от предходният оратор – Господин Мело, искам да ви благодаря за отличния ви доклад. Струва ми се, че режима за плодовете и зеленчуците работи добре, имаме добра система в сектора. Унези, които използват системата, са по-силни благодарение на нея. Имаме проучвания, които сме разглеждали в тази комисия и те показват, че някои от производители в Европа, за съжаление, не се възползват от възможностите и това е въпрос, на който трябва да обърнем внимание. Трябва да видим какви възможности съществуват и как можем да ангажираме в по-голяма степен производителите, защото в този сектор е възможно производителите пряко да предлагат на пазара своята продукция, но ако не са добре организирани, губят. Това не е същото, както в сектора на земеделието. Искам да кажа няколко думи за управлението на кризи. Ако разгледаме ситуацията, която наблюдавахме през последните месеци, ембаргото наложено от Русия и последиците от него, се вижда, че трябва да обърнем внимание на управлението на кризи и тук организациите на производителите могат да играят е, важна роля. Затова трябва да помислим добре как можем да им дадем нужните инструменти, за да могат е, да осъществят тези задачи. Когато говорим за плодовете и зеленчуците, е, производителите трябва да се съобразяват с телствата Необходимо е също да се обърне внимание на мерките за подобряване на възможностите за складиране, за подобряване на производствените процеси, защото всичко това ще допринесе за разрешаване на кризи. Следващия оратор, господин Буда. Господин председател, искам да благодаря на докладчика за положените усилия. Има съпротива в държавите членки по отношение на сдруженията на организациите на производителите. Само чрез асоциирането им обаче те могат да засилят а, а, своите, своите възможности. Необходимо е да се помогне и на малките производители. Що се отнася до а, складирането, например, за осигуряване също на възможности за преработка на продукцията и за възможности да продават своята продукция в големи и малки супермаркети. Освен това, да им се помогне да получат по-голяма независимост от варирането на цените на световните пазари. Ето защо е необходимо да се гарантират продажбите на дребно за малките производители. Господин Бове има думата. Господин председател, аз се присъединявам също към тези, които поздравиха докладчика, защото считам, че той даде добра основа. Искам да кажа две неща. Аз се присъединявам към казаното от Мишел Данта относно необходимостта от гарантиране на конкуренция, на лоялна конкуренция, да се създаде нова възможност за водене на преговори от производителите чрез групиране. Нашата комисия гласува съвсем ясно на времето позиция за споразумението за свободна търговия с Марокко в областта на плодовете и зеленчуците, но това споразумение беше отхвърлено. По отношение на пестицидите беше казано в доклада, че има сериозен проблем в това отношение. Намаляването на потреблението се дължи на факта, че най-много пестициди се съдържат в плодовете и зеленчуците в цялата продоволствена верига, така че тук трябва да се свърши повече работа. Искам също да подчертая нещо, което наблюдаваме на европейско ниво, а именно изкривяването между древните производители и големите промишлени структури в областта на плодовете и зеленчуците, които се създават с предприятия 40, 50, дори повече а, хектара. А, оранжери, това нарушава баланса на пазара. Някои стопанства използват също слънчеви панели и това превръща производството на плодове и зеленчуци в по-енергоемко производство. Господин Богович има думата. Аз също искам да благодаря на господин Мело за този доклад, за това, че обърне внимание на този въпрос. Производителите сами могат да направят много, да гарантират своята роля в продоволствената верига. и в сектора на търговията на дребно. Трябва да има технологическо развитие, по-добър достъп до вътрешните и външни пазари. В доклада ясно е подчертано, че е необходимо да се съкрати пътят на плодовете и зеленчуците от производителя до потребителя. Страните, които произвеждат най-много плодове и зеленчуци, са и най-ефикасни. Белгия, Испания, Нидерландия, държавите членки, които се присъединиха по-късно, трябва също да възприемат този менталитет, да помислят за един общ подход. В Словения на практика нямаме организация на производителите. Плодовете и зеленчуците е сфера, в която може да се създадат най-много работни места в бъдеще, защото имаме сравнително малко площи, които могат да се използват за производство на плодове и зеленчуци и за създаване на работни места. Аз е, ще организирам пътуване на наши производители тук в е, е, Белгия и се надявам, че те ще могат да разчитат на помощта на Европейския парламент. Плодовете и зеленчуците са малотрайни продукти. Имахме доста негативен опит от миналата година и трябва да видим по какъв начин управлението на кризи трябва да се подобри. Необходимо е да има намеса на пазара. Термина интервенция се премахва вече и се използва по-скоро термина управление на кризи. Необходимо е да се стабилизира сектора на плодовете и зеленчуците, да се въведат нови инструменти, най-вече финансови инструменти, взаимоспомагателни фондове, например. Трябва да се подкрепят организациите на потребителите, на производителите, извинете, за да може да се стабилизира състоянието на сектора. Господин Корта от името на Европейската комисия има думата. Добре дошли. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Искам да приветствам доклада на господин Мело. Европейската комисия в голяма степен е съгласна с направените от него препоръки и най-вече при, с призива му да се подобри състоянието на организациите на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците, да станат те по-ефикасни и по-привлекателни за производителите. В известна степен постигнахме успех. Господин Мело споменава цифрите, които показват, че има увеличение от 31% от 2007 до 43% през 2010 година. През 2012 достигнахме 47%. Така че политиката в известна степен работи, но има огромни разлики между държавите членки, както видяхме в таблиците. 47% очевидно не е достатъчно, руското ембарго, както беше споменато от мнозина от изказалите се тази сутрин, показа ясно, че подобряване на ролята на производителите в този сектор е нещо от особена важност. Това е секторът, който е най-силно уязвим на промените в пазарът, защото става дума за производство, което се разваля бързо и а, трябва да стига бързо до потребителите. Ето защо е необходимо наложително да се е, подобри позицията на производителите в този сектор. И искам е, да се спра на две неща набързо. Първо, призивът за по-нататъчно опростяване, борбата срещу бюрокрацията и на второ място няколко думи за нелоялните търговски практики. По първия въпрос, е, вярно е, и тук аз приветствам написаното от господин Мело, Комисарят също е силно ангажиран с по-нататъчното упростяване на общата организация на пазара, включително в сектора на плодовете и зеленчуците. Господин Коган написа писмо до тази комисия и до съвета, където изложи своите идеи по-конкретно. Това, което започнахме да правим вече през настоящата година, е значително упростяване на сектора на плодовете и зеленчуците за вторичното законодателство, което се приема от Европейската комисия. Това са правилниците за приложение и делегираните актове. Тук има съществени подобрения и те вървят в насоката споменател господин Хотемар и други. Но най-много упростяване може да се постигне не на това ниво, а в основните актове, които трябва да бъдат представени, разбира се, на Европейския парламент и на съвета. Читам, че комисарят в най-скоро време ще запознае вашата комисия с своите идеи по отношение на това, кои основни актове да бъдат променени. Нивото на подкрепа за организациите на производителите, както и помощта при оттегляне на стоки от пазара са неща, които не могат да се направят толкова бързо само на ниво комисар. Относно нелоялните търговски практики, които бяха споменати от мнозина, от изказалите се тази сутрин. Искам също да подчертая, че комисаря Хоган ще направи нещо в това отношение. Това, което подготвя госпожа Магинес, е особено важно трябва да се укрепи ролята на производителите в продоволствената верига, да се укрепи тяхната позиция по отношение на търговците на дребно. Имаме инициатива за продоволствената верига, предета през 2010 година, в края на настояща година, в края на 2015 комисията ще разгледа допълнителни стъпки, за да се види какво точно се случва в продоволствената верига, и къде нещата могат да се подобрят допълнително. Това засяга не само моя комисар Хоган, когато говорим за храни, това е в правомощията не само на комисаря по селско стопанство и на други комисари. Благодаря ви за вниманието. Ние очакваме да продължим тези разисквания по а, този толкова важен въпрос с докладчика господин Мело и с а, ваш, състава на вашата комисия. Госпожа Магинес има думата. Благодаря. Искам да взема думата във връзка с това, което каза колегата от комисията. Нашата парламентарна комисия се бори да поеме в ресора си този въпрос 54 член, заедно с, с колегите от другата комисия. Ако сега обаче не спечелим, работата на парламентарната комисия и ролята и в областта на продоволствените вериги ще, ще спадне драстично. Селското стопанство е отправна точка във всяка продоволствена верига. Аз знам, че има колеги, които не са съгласни с това становище, както и хора от комисията. И затова призовавам а, и комисията, и председателя ни да направят всичко възможно, за да се признае нашата роля, нашата парламентарна комисия в тия дебати. Благодаря ви, че ми дадохте възможност да отправя този призив и за подкрепата до сега. Благодаря. Много благодаря. Аз разговарях с президента Бузек, председателя на председателския съвет и ще поискам общо заседание, за да може да обменим гледища. Благодаря ви, господин Мело. Не знам дали искате да вземете думата. Нямаме време всъщност, защото много-много комплименти ви бяха отправени, но ако случайно искате да се отблагодарите, заповядайте. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Благодаря. Ясна всички взели отношение. Аз самият се опитах да бъда колко се може по-всеобхватен в този доклад. И този доклад всъщност принадлежи на всички ни. Записах си е, идеите на всички 19 изказали се. Съвсем не е малка цифра. Ще продължа работа с тях. Посочиха ми, че в е, доклада е подходящо да се включат всички от тези въпроси, които по един или друг начин поставят нещо на дебат. А какво е поставено, какво бе днес поставено тук на дебат? Най-напред, кризисните механизми. Както в точките от преамбюла, така и в самия доклад, аз съм се опитал да включа ясно елемента криза и е, реакция по време на криза. Руското ембарго, руското ембарго, например, отключи изключително сложна ситуация в е, сектора на овощарството и зеленчуко производството. С оглед на това излиза всъщност, че използвахме, сме използвали в недостатъчна степен всички инструменти, с които разполагаме от 2007 година насам. И съответно трябва да се запитаме защо. Всяка криза може да ни даде повод да анализираме положителният или отрицателен опит, който съществува и съответно да извадим изводи от него. Излиза се, някои колеги излязоха с предложение за създаване на взаимоспомагателни каси, от които да се черпят е, средства в е, условията на криза, за да се избегне обедняването или банкрута на селските стопани. Разбира се, именно това е и целта на доклада ми да повдигне тези въпроси и да разработи система за реакция при кризи. Това от една страна. От друга страна, връзките между производителите и големите търговски вериги. Нека да ви и отново текста на точка 2, където се прикава комисията да работи още по-усилено против нелоялната конкуренция в хранителната верига, тъй като именно от тук проистичат обедняването на селските стопани и обезлюдяването на селските региони. Всички наши мерки имат смисъл винаги, когато дават резултат, а резултатът е повече доход за нашите селски стопани. Няма сега да правя анализ на идеологически въпроси, една колега постави под съмнение либерализирането на сектора, но това е определено идеологически въпрос и няма да се занимавам с него. Не мога да превърна доклад посветен на сдруженията на съскостопанските производители, които целят укрупняването на индивидуални производители, за да може от економиите на мащаба да се постигнат повече конкурентност. Няма да превърна значи, този доклад в идеологическа битка. Разбирам, че някой друг може да цели именно това. Не можем, разбира се, да забравяме и нашата главна отговорност, главната ни отговорност, отговорността, като носим пред индивидуалните производители. Аз обаче съм докладчик по въпрос за сдруженията, а не за индивидуалните производители. И за това докладът ми е в тази посока. Това, което дава добър резултат, да продължи да го дава в бъдеще. Това, което може да се подобри, да се подобри. Ако някой утре иска да напише доклад за индивидуалните производители за либерализацията в съскостопанския сектор, чудесно, но не мога аз да превърна моя доклад в такъв един бъдещ доклад, както го описах. Това е, разбира се, свързано и с оцеляването на съскостопанския сектор, неговото обновяване. А самият съм за първи път в Комисията по селско стопанство. Някои колеги вече отдавна членуват в тази комисия. Е, знам, разбира се, обаче, че има много конгреси, конференции, срещи, в които участват млади селски стопани. И именно тези млади селски стопани, тяхната перспектива също трябва да присъства в моя доклад. Именно това се опитвам да докажа, че сдруженията на селските производители може да бъде альтернатива за бъдещо развитие. И така, благодаря. Най-напред всъщност благодаря на всички за комплиментите, които ми отправиха. Много ме мотивира за работата ми за бъдеще. И в заключение, господин председател, искам да кажа, че съм на ваше разположение и разбира се, съм си взел бележка за всичко, което чух и а, ще записвам и всичко останало, което чуя, за да може нашия, моят доклад да бъде общ доклад и да да бъде от полза за целият сектор. Благодаря, каза председателят. Както каза господин Бове, този сектор е доминиран от малките производители, дребните производители, от които се нуждаят от специална подкрепа. Имам предвид сдружения на тези дребни производители. И днес всъщност имаме нужда от едно качествено ново равнище на подкрепа на тези сдружения. Затова бих искал да ви предложа да променим подхода си към тези дребни производители, за да им позволим да са по твърди като преговарящи в нашата обща бъдеща работа. До 27 февруари е срокът за представяне на изменения. И така минаваме към следващата точка от дневния ред, именно препоръки до Европейската комисия относно преговорите за трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите, а именно ТПП. Миналия път проведохме обмен на гледища относно това какво ще бъде становището на нашата парламентарна комисия в работата на комисията Инта по външна търговия, тъй като тя е водещата комисия. И това общо становище ще бъде отправено на вниманието на Европейската комисия, като преговаря трансатлантическия търговски пакт. Тъй като става дума за споразумение за свободна търговия, която може би няма да бъде 100% зона на свободна търговия, така или иначе се поставят пред нас нови нови предизвикателства. Някои очакват, че това ще се изрази в 100% имитация на успехите, които женат Съединените Американски щати тук на европейска почва. Може би това са малко розови надежди, може би действителността няма да бъде точно такава. Нека сега да дам думата на господин Де Кастро и на господин Никълсън, за да ни представят този доклад. Доклад, който е много важен. Не знам кой ще бъде първият, господин Де Кастро. Благодаря, господин председател. Становището, по което докладвам заедно с господин Никълсън, е дълго едва една страница, така че ще ви запозная с това, което сме свършили накратко не беше никак лесно, особено в контекста на, на, на дебатите на последното заседание. Започнахме с трите точки от преамбюла, които дават основата за предложенията, които ние отправяме към комисията Инта. По този така деликатен и при все това важен въпрос. Първо споменаваме, че сълскостопанския сектор е ключов и много деликатен елемент от трансатлантическите преговори. Споменаваме, че е, имаме осезаем а, търговски излишък из, с а, САЩ Бихме могли обаче в същото време е, да се възползваме от е, по-добри е, условия за взаимна търговия. Второ. Подчертаваме, че е много важно да не се променят качествените стандарти в Европа. Стандартите на качество в Европа са една от основните ценности в нашето селско стопанство и те не подлежат на, на предоговаряне по, в рамките на трансатлантическото партньорство. След това, има редица бариери, свързани с здравеопазването, бариери за износа. Затова смятаме, че преговорите трябва да засегнат и този въпрос, като останат полезни и за двете страни. Един а, възможен подход е да се намалят санитарните и фитосанитарните изисквания, които представляват бариери. Говорим за някои особени продукти, а, които представляват, които са обект на, на пряка конкуренция и, и могат да доведат до прекомерен натиск за, за европейските производители, от което те биха пострадали при е, една напълно отворена търговия с САЩ. Себестоеността при тези изделия е много различна у нас и от татък океана. Следващия въпрос е, – географските обозначения. Европейския съюз. които целят да предоставят максимално точна информация на потребителите. По същия начин не бихме могли да позволим в САЩ да се разпространяват на пазара продукти, които подвеждащо са означени като европейски, без да са такива. Подобен подход сме възприели и в преговорите си за споразумението с Канада. Последната точка е прозрачността. Преговорите трябва да се проведат по напълно прозрачен начин. Това означава да се информира парламента, не само нашата парламентарна комисия, а целият парламент, така щото да се даде обективна оценка на свършената от преговарящите работа. Благодаря. Господин Николсън, заповядайте. Благодаря, господин председател. Както каза Павло, Нашата позиция е, е съвсем ясна. Съскостопанския сектор е, е много важен елемент от преговорите, които могат да са от сериозна полза, ако се постигне едно балансирано споразумение. Споразумението не бива да е за сметка на нашите е, стандарти, е, продоволствени стандарти, здравеопазването по отношение на здравето както на хората, така и на животните. Стандартите не са обект на преговори, аз съм съгласен. Има обаче е, редица погрешни схващания в рамките на преговорите. Тогава, когато говорим за присъствието на хлор, например, в пилешко месо. Това са въпроси, към които трябва да се подходи е, максимално е, точно. Е, естествено, крайната ни цел е да получим максимален достъп до американските пазари. Въпреки това, което спомена комисаря Хоган неотдавна, географските означения действително са важен въпрос. И както каза колегата, над 145 са продуктите, които са въведени с списък благодарение на преговорите с Канада, заедно с техните географски означения. Това са много важни и деликатни продукти, там където рискът от прекомерен натиск от страна на САЩ е доста осезаем. Това са области и групи продукти, които трябва да защитяваме е, по отношение на, на краткосрочния, средносрочния и, и дългосрочния ефект от тяхната търговия, свободна търговия между е, двете страни по споразуменията. Въпроса с географските означения трябва да се разгледа на много ранен етап от е, преговорите а, селското стопанство само по себе си не трябва да става залог за преговорите в други сектори. И аз лично ще се боря за постигането на едно балансирано споразумение. Благодаря. Дами и господа, смятам, че е време вече е ясно да назовем тези проблеми. Проблеми, които за момента са много общи, но вече има четири парламентарни комисии, които се занимават конкретно с тези въпроси. Две парламентарни комисии заседават тази сутрин, други две ще заседават днес след обед. По същия този въпрос, както виждате, животрептуще той и занимава вниманието на много от нас. И така докладчикът в сянка, господин Яр, ще вземе думата най-напред. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря, благодаря на господин Декастро и на господин Николсън. Първо, много ме радва, че положението в момента не, не, не, не е никак лошо. Трябва обаче да се каже, че отражението, което да получи в медиите, не е от полза за нас, защото медийните дебати до сега, които се водят, изпускат от поглед същината на въпроса. Трябва да подходим положително. не бива да допускаме селското стопанство да става залог. Да, както каза докладчика, има възможности, но а, трябва да си даваме ясна сметка и за, за рисковете. Аз съм а, написал това, което мисля и най-важното за мен е информацията, която стига до потребителите и прозрачността. Потребителят трябва да знае какво купува, откъде произлиза то, После отстраняване на пречки от двете страни е следващия важен въпрос. Доста се подразних от това, което излезе в медиите. До сега не, не, не, няма, няма обективно покритие, защото има бариери за търговията. Какво си мисли гражданина? За какво ни трябват тези споразумения, за тър... тези партньорства за търговия и инвестиции, след като така или иначе търгуваме с САЩ? Трябва да се знае повече за, за митническите бариери и тарифи. Трето, трябва да имаме много ясна позиция в преговорите. Мисля, че повечето сме посещавали САЩ, знаем какво става там. Европейското селско стопанство няма от какво да се бои по отношение на конкурентоспособност. Така че трябва е, като равностойни партньори уверено да подходим към преговорите. По отношение на така наречените особени или деликатни продукти, е, добре е да чуем по-подробно какво мислят докладчиците. И какво точно се има предвид е, под производители на особени продукти? Вие двамата между себе си съгласни ли сте по този въпрос? какво е особен продукт или деликатен продукт и върху кои точни продукти трябва да се съсредоточим. Председателя, благодаря. Госпожа Сендра, докладчик в сянка, минута и половина, а след това останалите ще могат да се изкажат за не по-дълго от една минута. Благодаря. Благодаря, господин председател. Първо мисля, че в проекта за препоръка моята група а, вижда неща, с а, които не може да се съгласи. Ние не виждаме изобщо възможност за, за, за създаване на такова партньорство и не знам това дали е ново. А, ние се запознахме с резултатите от едно външно изследване на заседание на, на нашата парламентарна комисия, където се каза, че селското стопанство всъщност ще загуби от това партньорство и трябва да се преосмислят партньорствата в областта на търговията и инвестициите, що се отнася до селското стопанство. Аз говоря за производителите, за хората, които се изпускат от поглед в големите политически дебати. Говоря за малки и средни предприятия, за потребители също така. Всички тези хора, които в крайна сметка потребяват тия изделия, които произвеждаме в селското стопанство в Европа. няма разлика от е, модела на износ, който се следва до сега. А ние трябва да, да осигурим възможност за, за устойчиво развитие на селското стопанство в селските райони, а не да отслабваме позицията на, на тези производители. Говори се за възможностите в сектора на млякото, но Европейската обсерватория по млякото и млечните изделия не е на същото мнение. Не е на мнение, че това е от полза. Хиляди производители напускат сектора и ще продължават да напускат сектора при това положение в сегашния контекст. Високата цена на петрола, променлива също така, огромното разхищение на, на хранителни изделия. Пестицидите, съдържанието на хлор, всичко това са проблеми, които трябва да бъдат обяснени ясно на потребителите, председателя. Госпожа Скот минута и половина. Благодаря. Много бегло се разглежда партньорството в този доклад. От е, хранително-вкусовата промишленост до, до винарството и лозарството, във всички тези области до сега са се поддържали много високи стандарти на производство по-високи стандарти, отколкото това, което се провежда, произвежда в САЩ. В същото време обаче ние сме готови да пожертваме тия стандарти. Ние, зелените, е, отхвърляме този подход е, и ще внесем предложения за изменения. Един от аспектите на хармонизирането на стандартите между Европа и САЩ е, са диаметрално противоположния начин, по който подхождаме към риска – много от тези е, рискове е много важно да бъдат оценени, за да се запазят високите стандарти на качество, за да се е, покаже, че производството е безопасно. В САЩ пък е, се разчита на доказателството за вреда. Там безопасността се приема за даденост, а не се доказва. Ние смятаме, че запазването на нашите стандарти е от огромно значение, така че да се гарантира високо ниво и на здраве ние е, знаем, че е, у нас има много сериозни тестове за ГМО, а няма такива тестове дори и за ГМО, които са предназначени е, за човешка употреба в САЩ. Европейския орган по безопасност на храните внесе резерви по 30 до 60% от всички казуси по кодекс Алиментариус. Моите почитания, господин председателя, но защо на предния дебат се дадохте възможност всички да се изкажат за в рамките на 3 минути, а сега на мен дори не ми давате 3 минути, въпреки че съм докладчик в сянка. Аз мисля, че имам право на още една минута, защото това е въпрос, който буди сериозни обществени тревоги. Председателя, заповядайте. И така има е, някои други въпроси. Възпитанието ми не ми позволява да ги повдигна, но а, много, много е важен елемента на регулаторното сътрудничество и ние ще внесем предложение за изменения. В областта на хуманното отношение в Европа има законодателна база, която въвежда много норми, каквито не съществуват в САЩ. Особено ни тревожи е, хуманното отношение е, към животните и здравето на животните, както и здравето на хората. Нашата роля е да гарантираме високи стандарти на селското стопанство по отношение на безопасността и хуманното отношение и здравето. Ние смятаме, че поради хармонизацията с стандартите в САЩ тези принципи се опоручават. ние се противопоставяме на понижаване, занижаване, всеки занижаване на тия стандарти и това ще се отрази в нашите предложения за изменения. Аз приветствам това, което беше казано за значението на, на а, стандартите на производство в Европейския съюз и нашите изменения ще имат за цел именно да ги укрепят. Благодаря. Председателя. Благодаря. Да, естествено. Дадохме сега думата на докладчиците в сянка. Останалите имат по една минута. Пауло и Джеймс трансатлантическото споразумение се базира изцяло на неолибералната парадигма за универсалността на свободния пазар и неглижира социалните аспекти които са в основата на европейския проект. към проектостановището на комисията агри бих добавил предложение към европейската комисия да предвиди конкретни финансови инструменти за промоциране на селскостопанската продукция от европейския съюз в щатите които да подпомагат целенасочено представяне на качествата на европейските продукти такива инструменти могат да включват субсидии за участие в изложения или самостоятелни представления на европейски земеделски стоки. това е особено важно и наложително за по малките и присъединили се след 2004 г. държави членки сред които е и моята държава България. искам да изразя опасението на редица български производители в тази връзка че те ще изпаднат в състояние на конкуренция освен с европейските си партньори но и с производители от големия и силно подпомаган земеделски сектор на сащ и имат реална опасност от загуба на поминък. благодаря. przed państwem się wyświetla czas wypowiedzi a ja jeszcze będę także podnosił Виждате всички колко време сте използвали, но от сега нататък ще почуквам и с моето чукче. Leider teile ich Ihre Meinung zum Freihandelsabkommen mit den USA nicht so positiv wie Sie. Благодаря, господин Де Кастро. За съжаление, аз не съм чак толкова положително настроена като вас към това споразумение. Всички сме прочели проучването от Института ЕДИФО за Европейският парламент, където има прогнози, меко казано, мрачни за това как ще се отрази това TPT, това споразумение на нашите ценности. И аз, за съжаление, споделям това виждане в нисходяща посока. Малките сълскостопански, семейните сълскостопански ферми може би нямат да могат да издържат на тази засилена конкуренция. По повод на казаното от колегата Яр, смятам, че можем да изпълним неговото предложение винаги, когато гарантираме съответната прозрачност в интернет и социалните мрежи, винаги с участието на гражданите. Благодаря. Oui, euh, Жозе Бобе, благодаря. Аз прочетох много внимателно проекто доклада. Най-напред, скандално е, че комисията Агри има право само на едно становище в подкрепа на работата на комисията а Инта, външна търговия. Това първо. Второ, проучихме изследването за въздействие и наистина изводът е, че не ни чака никак светло бъдеще. Трето, още веднъж виждаме как селското стърманство се превръща в разменна монета. Така че днес ясно призовавам да отхвърлим това споразумение. Именно единствено изменение, което трябва, заслужава си труда да бъде представено, а именно назад. Назад отхвърлете това споразумение. Благодаря. Пане Пошебове, опиния може би тилк опиния. Благодаря, господин Бубе. Да, наистина имаме право само на едно становище, но това становище може да се състои от няколко елемента. Не е задължително да изказваме едно и също мнение. Господин Глезос има думата сега. Вън от микрофона говори. Да ги принево по лингеро то тема του εμπορικού аз самият вече заклеймих, всъщност не за първи път заклеймявам това търговско НАТО. Така го наричаме ние този, този ТПТ. Госпожа Клинтон всъщност използва за първи път този и термин. Това не е никакво търговско споразумение, това си е чиста проба НАТО само че в търговски смисъл. Съединените щати имат специални споразумения с всяка държава, членка на Европейския съюз, по отделни стоки, продукти и прочее. Защо сега изведнъж ни трябва общо споразумение? Също както и в НАТО, където Средните щати се опитват да командарят Европейския съюз, сега и тук отново ще сме изправени пред хегемонските настроения на Средните щати в областта на търговията. Няколко пъти съм го казвал, пак ще го повторя, каза го преди малко, когато говорихме за плодове плодовете и зеленчуците. Пак повтарям, има стоки, които идват от Съединените щати под формата на внос, а пък нашите собствени стоки тук гният. Може би тук държа проповеди в ам, пустиня. Няма кой да чуе гласа ми в тази пустиня, но някой ден ще ме чуе. Ich glaube, ein Grundproblem in Господин Хаус, am Ende gesagt wird, wir können das ja alles diskutieren. Главният проблем в този доклад е следният. Можем да обсъждаме колкото си искаме, но в крайна сметка ние като депутати ще бъдем изправени пред свършен факт. Това са моите опасения, за съжаление. Никой не споменава тук доброволните съдилища, ако мога така да ги нарека, където всъщност се упражняват преки демократични права. Нашите правила и порядки, те са нашето съкровище, именно тях трябва да защитаваме е, с цената на всичко, дори и с риск нашите американски приятели да не харесат това ни отношение взаимното признаване на стоки означава и разширяване на конкуренцията – европейските производители ще трябва да се конкурират с американските и не винаги ще бъдат на висотата на изискванията. И това ясно трябва да се уточни в доклада, иначе можем да бъдем обвинени в неискреност. Также, то не е tak, че имаме mamy do powiedzenia. Oczywiście ważne Много благодаря. Да, докладът трябва да се приеме от целият парламент. Това означава всъщност, че ще се чуе нашата дума, така че сега е момента, после ще бъде късно. Um, um, Искам да поставя въпроса за безопасността на храните. Традицията в Европейския съюз е да решаваме дали един продукт, хранителен продукт, който влиза в Европейския съюз, е безопасен. Това е посочено в законодателството, както и в споразумението с Канада СИТА. Но по отношение на ТИТИП правим нещата по различен начин. Тези, които изнасят, трябва да гарантират, че износа отговаря на изискванията на вносителя. Министерството на селско стопанство ще отговаря за забраните, свързани с месо от клонирани животни. Трябва сериозно да се замислим за прехвърлянето от САЩ на сами от тук към САЩ на различни вредители. Ние трябва да направим необходимото, за да гарантираме по-висока степен на защита. Благодаря. Господин Нойчел. Госпожа Нойчел. В Комисията по селско стопанство трябва да държим сметка за основните проблеми в споразумението ТИТИП въпроса за разрешаване на спорзо, спорове. Има само негативен списък, а няма позитивен списък. Ние не знаем какво точно се договаря. Въпроса за прозрачността стои на дневен ред и съществува риск за демокрацията. Ние тук обсъждаме въпроси, които се отнасят до селското стопанство, но има и други въпроси, които трябва да ни вълнуват промените, които могат да бъдат въведени и да засегнат малките и средни предприятия или ферми. Въпроса за доходите също беше упоменат. Фермерите няма да спечелят, защото всичко това няма да се повишат техните доходи. Ориентираната към износа ферма няма да спечели. Не трябва на всяка цена да се стремим към повече износ, да насочим вниманието върху намаляване на пречките, без да се занижават стандартите, защото в това отношение аз съм особено критична. Благодаря. Господин Андрю. Благодаря, господин председател. Съвсем набързо, в телеграфен стил. Това е доклад по собствена инициатива, от който се нуждае Комисията по селско стопанство. Селското стопанство не трябва да бъде само придатък при всичко това. Става дума за един модел и основният принцип е, че ако се стигне до споразумение, той трябва да бъде балансиран по отношение на сектора. Не може нещата да оставят само на ниво тарифи, трябва да се разгледат и нетарифните пречки. Достъпа до пазарите не трябва да се премахнат митническите изисквания за най-лазимите сектори, като говедовътството. Комисията трябва да направи равносметка и да ни представи за нетарифните пречки. И не трябва да се поставят под въпрос това, което е на лицето при нас. Не трябва да допускаме американските стандарти да засягат нашите. Американците спазват изискванията за защита на географските означения, само когато се отнася до тяхна продукция. И моделът, който сега се използва за споразумението с Канада, не е адекватният модел. Благодаря. Следващия оратор, аз ще бъда кратък. Ще се опитам да не повтарям това, което беше казано от други. От име на моята група и от моя гледна точка, аз считам, че ТТИП е погрешно замислен договор, води се по погрешен начин, разглежда твърде много проблеми едновременно и това не е реалистично. Има повече скептицизъм, отколкото ентузиазъм в тази зала по този а, договор. вместо да разглеждаме различни отделни аспекти на селското стопанство, и тук задавам въпроса към докладчика по становище, дали не е необходимо да се обединим в мнението да се изключат изобщо с стопанските продукти от ТТИП, да се върнем към въпроса за селското стопанство на по-късен етап в едно друго споразумение, защото Титип сега е нещо половинчато и а, има повече доказателства, че ще а, се стигне до загуба, отколкото а, до това да спечелят по някакъв начин производителите или потребителите. Селското стопанство в Европейския съюз а, не е готова за това, което се предлага в Титип. А, защото това споразумение действително не отчита потребностите на този сектор и затова селското стопанство трябва да бъде изключено от това споразумение. Ран. Благодаря, господин председател, благодаря за това разискване. Целта е да се постигне яснота. Господин Николсън говори за е, някои предимства. Това ме безпокои. Е, що се отнася до говедовътството, има заплаха за него. Миналото три месече беше сключено споразумението с, с, с Канада и това доведе до огромен внос на говещо месо от Канада на европейския пазар. 400 милиона тона месо, говеждо месо от САЩ може да се очаква след това споразумение. Има заплаха. Най-големият производител на говеждо месо в Европа, Франция, да загуби и да бъде разрушен този сектор. Една страна като Франция, която е създала елитно стадо, в говедовътството това действително представлява голяма заплаха. Следващия оратор, господин председател, надявам се, че по време на преговорите няма да повтаряме същия сценарий, който видяхме а, при преговорите в а, а, ОСЕТЕ. Тогава бяха пожертвани потребностите на европейското земеделие с аргументи, че то ще спечели на по-късен етап. Искам да спомена един продукт, който е важен за производителите в Полша. Става дума за птицевътството. Трябва да изготвим един списък на а, чувствителните продукти и този списък да се има предвид при воденето на преговорите. Благодаря, господин Айтова. Благодаря, господин председател. Това е голяма възможност за сектора на селско стопанство, както и да се намали административната тежест и регулаторната тежест. Считам, че ТТИП е и възможност да се наложат по-високи стандарти в глобален, глобален мащаб. Другите търговски партньори да се доближат до нашите стандарти в по-голяма степен. Добре е, че е засегнато в доклада. Това е моето усещане, че трябва да се създаде равнопоставеност в глобален мащаб. Европейските стандарти, които имаме, изискват инвестиции от страна на фермерите, за да могат да ги изпълнят. Увеличава се разхода с 10%. Цената на производство е 79% по-ниска в САЩ при производството на яйчно брашно. Благодаря, господин Богович има думата. Аз намирам това разискване за много полезно. Аз имам един конкретен въпрос. Ще продължим ли да имаме обща селскостопанска политика, която да бъде европейска политика? Между 30 и 40% от европейските фондове отиват в сектора на селското стопанство. Ние искаме европейските фермери да оцелеят и да се гарантират достъпни хранителни продукти. Дали след приемането на ТТИП ще продължим да имаме обща сълскостопанска политика. Аз съм от една ново а, прията държава членка. След а, години ние установихме, че най-големият шанс в областта на търговията е в областта на търговията. Но считам, че ТТИП ще влуши състоянието на нещата. И се питам, кой ще може да произвежда храни в страна като моята, например. На следващо място – стандартите. ГМО, клонираните животни, използването на хормони. Доволни ли сме от това, което се казва в резолюцията? Непрекъснато наблюдение на спазването на стандартите за здраве на животните и за здраве на корето. Кой ще даде ясни отговори на европейските потребители преди да одобрим подобно споразумение? Благодаря. Господин Десема думата. Есми. Благодаря, господин председател. Аз съм за споразумение с Съединените щати, но трябва да наложим зачитане на нашите собствени норми. Нека да си спомним изказването на един немски социал-демократ, който неодавна заяви именно, че Средните щати и Европейският съюз сега имат е, уникална възможност да въведат обща, общ стандарт, общ норматив, който ще се отрази благоприятно на опазването на околната среда и на здравеопазването. Може ли някой да ми посочи някоя друга част на световната география, която да е по-близко до нас от Съединените щати по тези въпроси? Екология, здравеопазване и така нататък. Аз съм за е, това споразумение и именно в областта на млекопроизводството смятам, че ще бъдем ще имаме определено интерес и облаги от откриването на един такъв общ американо-европейски пазар. Благодаря. Thank you, Chairman, and thanks to the rapport. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчиците за тяхното становище. Надявам се, че ще бъдат открити към измененията, които ще получат, защото аз определено не споделям много от мненията, които днес бяха изразени по повод на интереса от един общ стандарт. В Америка, например, наблюдаваме натиск от страна на правителството по повод на подписването на ТПТ. За тях наистина е спешно, защото стандартите и нормите, с които трябва да се съобразяват, ще се окажат за тях по-високи. Европейската комисия и по-скоро една от нейните генерални дирекции предвижда огромен приръст на експорта от Европейския съюз към Средните щати. Това може наистина да е така, но тези този трафик ще бъде двупосочен. От Съединените щати също ще дойдат към нас стоки и не се знае как ще се отразят на нашия местен пазар. Благодаря. Пан посъл Фланаган. Господин Фланаган. From... Благодаря. Чувам от някои колеги, че казват. Смятам, че това е възможно за нашия селски-остопански сектор. Хубаво е да смятат, но тези сметки трябва да бъдат подплатени с факти. И като европарламентаристи трябва да разполагаме с конкретна информация от това, което чухме е ясно, че не винаги споразумението ще бъде благоприятно, както току-що чухме в случая на производството на говеждо месо. Не знам дали всички сме слушали и всички разполагаме с една и съща информация, така че имаме нужда от повече информация затова предлагам да се върнем отново към Европейската комисия с искане за повече информация, особено от страна, например, на Шотландия, където има определено виждане, че селското стопанство в Европа няма да се облагодетелства от такава сделка с Съединените щати. Благодаря. Bardzo dziękuję. Pan poseł Tarabella. Благодаря, господин Тарабел. Има думата сега. Благодаря, господин председател. Аз съм от името, от, говоря от името на социалисти и демократите, които са скептично настроени към това споразумение, особено в областта на селското стопанство смятаме, че нямаме нужда от, хорманизир... от хармонизирани норми. Именно с това трябва да се преборим тарифни или нетарифни бариери, каквито и да са те. Лесно е всъщност човек да заклеймява с епитети едно или друго, но това остават в крайна сметка бариери. Бариери, които се издигат пред обмена на стоки в името обаче на опазването на човешкото здраве. Всички тези норми, всички тези стандарти целят здравеопазване и екологично действие. Ето за това смятам, че ясно трябва да се отправим отново към комисията и към комисаря с искане за проучване. Както каза колегата от Полша, с проучване за ефекта, който се очаква в птицепроизводството. Ако очакваме покачване с 120% на внос от Средните щати, а пък европейският внос износ да бъде 60%, това е очевидно неравновесие, не в полза на, на Европейският съюз. Няма защо да губим прагматичен поглед особено с оглед на това, че конкурентно способността на европейското селско стопанство и днес не е светоща. Благодаря. Е, Господин Репер. Е, е Благодаря. И аз смятам, че това е важен въпрос. Въпрос, който трябва да бъде доанализиран преди да вземем решение, защото каквото и решение да вземем, то ще има последствия. Чухме, че някои отрасли ще спечелят, други ще загубят. Следователно, е важно да подчертаем, че в Европа положението е различно в различните държави членки. Дори и изкупните цени не са еднакви. Разликите между тях понякога са двойни. В някои държави, някои отрасли ще ще изпитат затруднения, други отрасли направо ще загинат. Затова смятам, че трябва да изработим механизми за защита на дадени отрасли в дадени държави и членки, за да избегнем дъмпинга, ценовия дъмпинг. В някои държави членки това бъдещо споразумение ще окаже влияние върху цената на земята, върху цената на енергията. И тук трябва да има мерки, т.е. механизми за преглед, ако ситуацията се измени за бъдеще, да може да бъде ревизирана отново. Благодаря. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, dit onderwerp is al eh, veel aan. Благодаря, господин председател. Този въпрос се обсъжда отдавна и аз самата също съм автор на някои изменения. Нещо, което според мен липсва в този доклад, доклад, който принципно е положителен. С оглед на казаното от господин Никълсън, аз искам да направя конкретен коментар по повод на, на говедовътството и на оранжерийното производство. В тези два сектора смятам, че развоят на събитията може да бъде по-скоро положителен. Има обаче други отрасли, които няма да се облагодетелстват в толкова голяма степен. В областта на селското стопанство по-конкретно трябва да сме много твърди преговарящи, защото имаме много какво да губим. Благодаря. Следващия оратор господин Бу. președinte, mulțumesc. Aș să felicit și eu raportorii, apreciez. Благодаря, господин председателю. Поздравления на докладчиците и поздравления за това, че са побрали толкова много съдържание на една страница. Аз съм, съм по-скоро обнадежден по повод на това споразумение. Смятам, че ни се отваря възможност. Скъпи колеги, в момента търпим последствията от руското ембарго и е от изключително значение да си намерим нови пазари. Разбира се, не с цената на стандартите ни. Не можем обаче да твърдим, че само нашите съскостопански продукти са качествени, а американските са некачествени. Трябва просто да изнамерим механизъм, който да ни позволи да проследяваме местните продукти които ще внасяме от Трените щати, за да може във всеки един момент потребителите да знаят какво купуват от супермаркета. Принципно обаче това споразумение е положително според мен. Благодаря. Благодаря. Господин Дантен има думата сега, вашият съсед. Мерси, monsieur президент. Благодаря, господин председател. Слушам дебата и се питам дали това споразумение е вече сключено или просто провеждаме дебат за това как трябва да преговаряме по, преди постигането на това споразумение. Благодаря на докладчиците за това, че ясно очертават дебата. И отново също да кажа, че един отрасъл може да няма нищо общо с друг. Е, месопроизводството или винопроизводството. Това са две съвсем различни области. Затова аз бих искал комисията да ни каже кои сектори и кои отрасли тя смята за определено най-чувствителни и по кои смята да да го преговаря като такива. Сега по повод за арбитражните съдилища. Е, с оглед на правната уредба, съществуваща в Европа, е неприемливо да цитираме частен арбитражен съдебен орган в текста на такова междудържавно споразумение. Благодаря. Преговорите започнаха през юли 2013 година, казва председателят. На 2 февруари тази година се проведе 8 кръг от тези преговори, които трябва да бъдат ускорени. Благодаря, каза господин Дантен. Да, да, аз разбирам, че преговаряме в момента, но ако слушам какво казват колегите, имам чувството, че обсъждаме нещо вече подписано. Окей, okay, сгода. Пани посел е, Харенс Гарсия. Благодаря. Госпожа Еранс Гарсия. Благодаря на докладчиците, благодаря и за положителното настроение, с което работят по този въпрос. Споразумението за Съединените щати предлага много възможности за растеж. Има голям потенциал за нас и по-специално за средземноморските култури – вино, зехтин, плодове и зеленчуци. Смятам, че има голям медиен натиск върху, този, върху текста на това споразумение, представят се, както каза господин Дантен, като затворени глави, които просто са в момента обект на преговори. Ще се споразумеем някакси, ние ще се пригодим към американците и американците ще пригодят към нас, както винаги всъщност. Аз съм на мнението на господин Агньо, а именно, че трябва да сме изключително амбициозни в защитата си на географските указания за происход. Това е най-важното според мен, за да гарантираме успеха на преговорният процес. Разбира се, трябва да имаме предвид и тези отрасли, които са особено чувствителни, като например птицевътството и говедовътството. Тук може би трябва докладчиците да потърсят мнение от други колеги. Аз самата ще изляза с някои изменения. Руското ембарго и разразилата се след него криза ясно посочиха, че трябва да си търсим нови пазари. Ня, трябва да изнасяме и така ще създадем и трудова заетост. И решението на всичко това се казва типи благодаря. Благодаря, господин председател. Двамата докладчици са много опитни. Действително становището трябва да е кратко и ако го прочетете внимателно, ще видите, че всичко важно е отразено. Второ, много се зарадвах, че господин Алан Смит каза, че е, не сме враждебно настроени към търговията по принцип. И като представител на една търговска е, страна, Ирландия, естествено, че оценяваме нашите интереси е, в областта на търговията. Обаче, е, помислете за говеждото место. Има възможност е, за износ е, в САЩ, но в момента ограниченията са непреодолими. Така че това е една възможност, която ще, ще, ще можем да използваме, ако се сключи споразумението. Много е сериозен а, интереса и по, по отношение на млечните изделия. В момента 139% е размера на митническите тарифи. Сега, а, до сега, както каза господин Дантен, не е постигнато никакво съгласие, защото има много сериозни тревоги, свързани, например, с а, съпоставимостта на стандартите. Да, трябва много внимателно да подходим към това, но а, това становище наистина обхваща много деликатните въпроси, пред които сме изправени и ви призовавам да имате вяра в обитните ни докладчици. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря. Да, наистина Действително има много възможности в това партньорство. Ако не се пазим, американците е, са единствените, които ще излекат полза. Трябва да създадем възможности за европейските сълскостопански производители. Трябва да приемем това споразумение като подход към укрепване на нашата конкуренция аз не мога да приема аргументите да не се изключват споразумението. Вярно е, че имаме е, различни стандарти, но в различни стандарти имаме и в Европейския съюз. По различен начин се използват антибиотиците, различни са стандартите за производство на месо. И накрая аз чух е, е, много ясно комисар Малстрем как казва, че е, споразумението ТИП няма за цел да намали да занижи европейските стандарти. Естествено, че трябва да осигурим равни условия за търговията между двете страни, но това е нещо, което ще е от полза за, за двете страни. Но много ясно каза комисаря, че целта на споразумението за партньорство не е да намали стандартите в Европейския съюз. Госпожа Патио. Благодаря. Господин председател, това, което аз искам да изтъкна е следното. Трансатлантическото партньорство и всички останали търговски споразумения на Европейския съюз с над 50 страни по света показва, че има много големи различия в тези споразумения и за това ни трябва това а, партньорство за търгови инвестиции. Естествено, че трябва да се оценят рисковете, да се види какви проблеми може да възникнат, Естествено, че трябва внимателно да подхождаме, защото нашите производители и нашите потребители трябва да се радват на защита. Американските производители е, се радват на много сериозни на подкрепа и субсидии. В такъв смисъл това е нелоялна конкуренция спрямо европейските производители. Не бива обаче също да забравяте, че там е, се ползват ГМО, хормони, антибиотици в САЩ и е, техните методи на производство са много различни от нашите, затова, затова ни трябват и ясни стандарти, например по отношение на фуражите. Трябва да защитаваме Европейския съюз, както винаги сме правили. американците не мисля, че за сега обръщат особено внимание на нашите стандарти. Също трябва да гарантираме проследимост и ясни географски означения, така че потребителите да знаят какво ядат. Господин Полче и след това комисията. В обходу вжди е тим кроком добрим смирем. Благодаря. Благодаря. Колеги, Дебатите бяха особено интересни. Е, мисля, че усилията са насочени в правилна посока. Е, изказаха се обаче и много негативни коментари в рамките на този дебат, най-вече по отношение на селското стопанство. В селското стопанство САЩ са много важен съюзник. Да не забравяме, че техните стандарти са сходни, са сравними с нашите. Естествено, че трябва да погледнем детайлите, да сравним и тях. Това е много ясно, но не мисля, че трябва да подхождаме изцяло негативно. Австралия, Нова Зеландия, вижте, е, например, това са споразумения, които не привлякоха толкова много медийно внимание, но успяхме да намерим решение. Така че нека се придържаме към фактите и да не си позволяваме да пропускаме възможности. Определено има положителни аспекти, макар и те да не се отразяват в медиите. Благодаря ви за този интересен дебат. Сега давам думата на представителя на Европейската комисия. Uh, Благодаря, господин председател. Комисията преди всичко иска да поблагодари на докладчиците. Смятаме, че становището е балансирано, а, също ви поздравяваме за това, че е, кратко избито сте изразили позицията си. един кратък документ много по-вероятно е да привлече внимание и, и да се използва. Ние сме съгласни, че подходът, а също така и резултат от преговорите трябва да бъде амбициозен, но също и реалистичен. Съгласни сме с основните е, аспекти, достъп до е, пазар, е, географски означения, тарифни бариери. Комисията е напълно съгласна с докладчиците, както и с много от изказалите се днес, че по никакъв начин преговорите по ТИТИП не бива да подриват стандартите за безопасност на храните, на качеството на храните, не може да се допуска създаването на рискове или, а, е, или да се подлага под съмнение приложимостта на превентивния принцип. Призумаваме ви да погледнете изпоразумението с Канада. Там ще видите, че, е, качество, че стандартите за качество на храните и безопасност на храните не са, не са занижени там. По такъв начин ще стоят нещата и в преговорите с САЩ. Господин председателю, съгласни сме с докладчиците по отношение на достъпа до пазар. Евро... Интересите на Европейския съюз са, са както офанзивни, така и дефанзивни. все още има много сериозни бариери за достъпа до пазара ни в областта, в сектора на, на месото, на млечните изделия, зехтина, алкохолните напитки, плодовете и зеленчуци, най-вече ябълките, крушите и цитрусовите плодове. Съгласни сме обаче и, че има някои доста деликатни моменти в редица сектори. Споменах се говеждото месо, както и птичето месо от някои депутати. И действително цената на производството у нас е по-високо поради по-висока стойност на енергията или по-строги правила за опазване на околната среда или хуманното отношение на, на животните. Така че сме съгласни, че трябва много предпазливо да се подхожда в тези особени сектори. Редица от вас споменаха някои изследвания, които показват, че споразумението с САЩ би имало пагубно въздействие върху някои съвкостопански сектори. Става въпрос за изследвания, които предвиждат пълното елиминиране на тарифите. Именно за това казах току-що, че трябва альтернатива на пълната либерализация по отношение на стандартите. И Накрая, господин председателю, напълни сме съгласни с докладчиците, както и с други а, ваши колеги, че един от приоритетите в споразумението трябва да бъде защитата и укрепването на географските означения на Европейския съюз. Това е Европа един от европейските успехи. Това са стоки, които се произвеждат от по-древни производители. Така че ние определено залагаме на, да, на това да отстояваме географските означения, както сторихме и в преговорите с Канада. И накрая комисията е напълно съгласна с призива на докладчиците да приобщим всички заинтересовани страни по един прозрачен, всеобхватен и навременен начин. Комисията ще направи всичко възможно да постигне това и комисар Хоган и генералната ни дирекция – ще с радост ще си сътрудничат с вашата парламентарна комисия по този въпрос и в бъдеще. Благодаря. Благодаря. Господин Николсън има думата. Uh... uh Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги, които се изказаха. Обмена на мнения бе особено полезен. Да, документът действително е, е, е с размер една страница, но толкова ни беше отредено. И много неща се казаха. Господин Яро преди много време ни, ни, ни попита кои са тези особени продукти – с удоволствие ще поговоря с вас по този въпрос, но знаем е, кои са основните. Пилешкото месо, говеждото, птичето месо изобщо. Това са деликатни сектори. И ясно трябва да кажа, че аз не вярвам в а, хармонизация отгоре надолу. Аз вярвам в хармонизация отдолу нагоре. А, може да си помислите, че съм наивен, но, но не е така. Може да сме всичко, но не и наивни. Като докладчици ще отразим всички възгледи, които чухме. Ще ми се е, да беше толкова ясно, както каза Ан, просто да изключим селското стопанство. Е, чудесно би било. Ако беше така, ако можеше да се изключи селското стопанство, нямаше изобщо да се занимаваме с тази тема днес. Не може да се изключи. Затова трябва да се защити селското стопанство и затова е доклада. Както каза Мишел Дантан. Това е едва началото, да. Така е. Може и да не сме говорили е, може да сме говорили по този въпрос от юли месец до сега, но единствено това правим. Говорим. А има много, което трябва да се свърши. Да, естествено, че ще има трудности, ще има положителни, ще има отрицателни страни, но както казах, нашата цел е да отстояваме позицията си, позиция, да, да защитаваме нашето селско стопанство в преговорите. И в крайна сметка е, не мисля, че има особено, особена полза от това да, да, да се оплакваме колко ужасно е, ще се развият нещата, без дори да съм почнали да преговаряме. Господин Декастро. Благодаря. Благодаря на всички колеги, които се изказаха на колегите, които подкрепиха Джим и мен. Доста неща се казаха. Съвсем накратко ще се спра на някои от въпросите, които бяха повдигнати. Прозрачността е особено важна и ние затова я подчертаваме в нашето становище. Трябва обаче да се съобразяваме с някои ограничения – Искам да кажа, че е, търговските споразумения не променят регламентите. Всичко това, което е обект на, на, норма, на нормативна уредба в Европейския съюз, това, което се урежда от регламентите, не може да се промени от никакви преговори. има някакво виждане, че драстични промени ще настъпят в европейските стандарти. Това няма как да стане. Една трета от световния а стокообмен е между нас и САЩ. 17 милиарда е, евро е стокообмена в селското стопанство само. Миналата година 5 милиарда, 5 милиарда са естокообмена на, на изделия, произведени в плечния сектор от мал, малки и средни предприятия. Нашата хранително-вкусова промишленост расте. 40% растежа последните на няколко а, години. Да, да, има много деликатни въпроси, които трябва да се оценят обстойно, но погледнете е, данните от последните 10 години. Това, което Европа е изнесла в САЩ и това, което сме внесли от САЩ. И ще видите, че И аз не, не, не се заблуждавам, че процесът ще, ще е лек. Ние сме наистина в началото на процеса. Европейския парламент има право на вето. Ако изобщо се стигне до споразумение, ще се гласува по него и ние ще кажем, одобряваме ли го или не. В становището си е, с Джимс просто се опитваме да очертаем някои от основните ни тревоги. Не можем единствено дефанзивно да подхождаме. Трябва да сме и инициативни. Става въпрос за интересите на милиони е, заети в сектора на селското стопанство. Наше задължение е да отстояваме интересите на Европа. Интересите, които ще произлязат от пазар от 350 милиона души. И пазар с е, е, най-голям с най-голяма платежа способност в света. Та, естествено, че трябва да търсим пазари в страни, които търсят европейски продукти, в страни, които са готови да платят за европейски продукти. Естествено, че се гордаем с стандартите си и че ще ги пазим, ще ги защитаваме но, но не бива единствено негативно да гледаме на нещата. Ще направим всичко възможно. След няколко дена е крайния срок за предложения за изменения. С радост ще се запознаем с тях. Благодаря. Благодаря. Дами и господа, проблемът е, ще бъде поставен на най-високо политическо ниво. Всички наши бележки трябва първо да бъдат обсъдени в политически ни групи. Има множество парламентарни комисии, които се занимават с тези въпроси за услугите, за обществените поръчки. Ние имаме три аспекта. Достъп, разрешение за пускане на пазара, една част свързана с митата, не всичко ще бъде примахнато. Госпожа Гарсия, господин Данта говориха по този въпрос. Има също и фитосанитарни аспекти. Темата е сложна. Ето защо и посветихме много време. Докладчиците ще отчитат вашите предложения, споделените мнения – Крайният срок за представяне на изменения е 27 февруари на обяд, така че разполагате с малко време. Сега ще започнем заседанието на координаторите, но все още има въпроси от дневния ред, които не сме изчепли изчерпали седма и осма точка, свързани с лекарствените продукти за ветеринарна употреба. Ние трябва да изготвим становище по този въпрос. Аз няма да правя встъпително изказване. Представителят на Европейската комисия ще вземе отношение. Искам да дам думата на госпожин Аже Рис, който е директор на Генерална дирекция Санко разполагаме до 12 без 15. Благодаря, господин председател. Набързо ще ви представя това, което виждате на екрана. Когато говорим за разработването на този важен регламент, който е от важност за сектор, ветеринарния сектор, това е сектор, който е важен за селското стопанство. И искам да ви кажа по какъв начин стигнахме до тази промяна. Правилата са различни в сектора на ветеринарните медикаменти в сравнение с тези за хуманна употреба. Ние искаме да се уреди този въпрос в един единствен акт, в един регламент. това е важна регулаторна промяна и за пазара. Работата започна през 2009 година. Тогава комисията обяви предложението си което беше доста сложно. Имаше дълъг, интензивен процес за изготвянето на доклада. През 2011 беше финализиран от изпълнителя, имаше много средства, срещи с експерти, с заинтересовани страни. Водихме също важни дискусии в съвета за оценка на въздействието. През 2013 година подготвихме предложението. Както виждате, то е доста обемисто, 100 страници. През септември 2014 комисията взе решение. Какви са основните важни характеристики на този регламент? Това е отделен регламент. Предлагаме го, защото считаме, че по този начин се хармонизира прилагането. Там са включени всички правила, които са свързани с ветеринарните медикаменти. Това не беше а, така при досегашния подход. Има и редица актове за прилагане, делегирани актове. Основните проблеми в а, този пазар са свързани с липсата на разрешени медикаменти. И отношението към антимикробиалната резистентност. Важно е да има авторизиране на нали, медикаментите, особено за по-древните видове както и за отделно за по-големите. Има също дефиниция за това какво се смята за голям или за малък вид и какви са разпоредбите свързани с тях. Когато говорим за големи видове, ние имаме предвид е, едрия говат е, добитък, е, прасета, птици и прочие. Останалите се считат за по-древни. Целта е да се намали и административната тежест с този регламент. Основният цел на този законодателен акт е да се подобри наличността на ветеринарните медикаменти те да бъдат разрешени на, за различни пазари, да се намали административната тежест, да се стимулира конкурентоспособността и иноваторството, по-добри, повече медикаменти на пазара, да се подобри функционирането на вътрешния пазар, да се увеличи достъпа, също да се отчете риска за общественото здраве от развиването на резистентност. Друга цел е увеличаване на наличието на ветеринарни медикаменти. Тези медикаменти могат да се получат чрез валидна за целия Европейския съюз авторизация за пускане на пазара. Има доста нови продукти, особено за по-древните видове. Важна е също и частта, свързана с иноваторство новаторството, с иновациите. Предвиждат се нови разпоредби за по-големите видове 10, 14, 18 години а, за закрила на първоначалната авторизация за пускане на пазара, както за малките видове, а така и за пчелите. Ние предлагаме и някои модели, как ще изглеждат нещата сега и в бъдеще. Искам да се фокусирам сега на въпроса за наличието на медикаменти. Трябва да има ясно подчертан обхват на регламента, да се включат новите видове медикаменти, нови лечения, различни видове кръвни терапии и прочие. Предлагаме нова дефиниция за клиничните изпитания, за микробиалната резистентност. Ние искаме резултатите от клиничните изпитания да се използват целия Европейски съюз. Ние изчислихме разходите за административни цели. Когато сравним с други сектори, виждаме, че тук има доста е, висок процент, 13% от е, годишният оборот е, в сектора. Виждате, на този списък са посочени някои примери. Искаме да намалим административната тежест, за това се набляга на авторизациите за пускане на пазара, опростени правила за опаковките и етикетите, както и за мониторинга на отрицателните реакции чрез системата за фармакобдителност. Много е важно да се подобри функционирането на вътрешния пазар, да има също използване на онлайн продажби, рецептите да могат да се признават навсякъде в Европа и да има авторизация чрез националните системи. Ние вече споменахме за микробиалната резистентност и тук предвиждаме някои мерки да се използват разумно антибиотиците, да се обърне внимание на особено важните антибиотици, които се използват за лечение на възпаления при хората. Отказ на авторизация също е предвидено. Това е основната част на регламента. Вторият въпрос е свързан с предложенията, свързани с промените. Това са по-правни аспекти. Ние искаме всички правила за ветеринарните медикаменти да бъдат представени в един единствен акт. Това ще доведе до повече яснота при прилагането. Ние прехвърляме от разпоредбите, от други регламенти, от тези, които се отнасят до ветеринарните медикаменти. Също привеждаме в съответствие този регламент с договора от Лисабон в сегашната структура на регламента. Имаме трети раздел. Това са нови регламенти, тъй като има доста разпоредби, които са свързани с ветеринарните медикаменти, където има промени. Ние сме приведели няколко примера, може да се запознаете с тях в този материал. Има и допълнителни последици от привеждането в съответствие с Лисабонския договор. Отчитат се също и съдебната практика. Комисията предложи структура за този регламент. Отчитайте всички тези аспекти. Имаме член 40, който позволява да се приемат актове за прилагане с някои условия. Подобно нещо беше направено в сферата на фармакобдителността при медикаменти за хумани... хуманна употреба а, миналата година. Там също бяха включени сходни разпоредби, одобрени от а, съвета и от парламента. Благодаря ви. Можем да се върнем към този въпрос а, следващия път. Благодаря ви много. Благодаря много на представителя на Европейската комисия. Имаме още един аспект, свързан с този въпрос. На 16 април ще проведем следващата дискусия. През март можем да разгледаме този въпрос. Ако проявявате интерес към презентацията, която е- беше направена сега, можем да ви я изпратим, за да се запознаете по-подробно с този документ. След това, през месец март, ще продължим дискусията с докладчика, който ще изготви становището ни за комисията ЕНВИ. И така, можем да спрем до тум дискусията по този въпрос днес. Искам да се извиня на докладчика, както и на представителите на Европейската комисия. Ние искахме да изслушаме това представене от Европейската комисия. Ако нямате въпроси по тази тема, можем да преустановим заседанието ни за тази сутрин и да започнем заседанието на координаторите. Извинявам се за тази промяна. Трябва да посветим повече време на дискусията. Трябваше да посветим повече време на договора ТТЕП. И така започва заседанието на координаторите при закрити врата.